Дали господин Килъм е тук? Господин председател, благодаря ви. Аз гласувах срещу резолюцията за Литва, защото установих, че тази резолюция е времена и небалансирана реакция спрямо един закон, който още не е влязъл в сила. Особено, що се отнася до първоначалното съдържание на резолюцията. Човешките права са в компетенцията на Европейския съюз. Обаче в конкретния случай наблюдаваме твърде опасно приближаване към нарушаване на принципа за суверенитет – на една държава членка. Затова се противопоставих на тази резолюция, като също така отчетох, че тя ще има отрицателни последици за ирландски референдум, като един лош пример за това как може да бъде разглеждана, как може да бъде разглеждан суверенитета на държавите членки. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, гласувах срещу тази резолюция, защото Литва може самостоятелно да се справи с проблема. Президента на Литва формира специална група за оценка на новото законодателство, което се предполага, че ще влезе в сила едва през 2010 година. Освен това, смятам, че е прекалено голяма намест от наша страна в суверените дела на една държава членка. Повече от това, в резолюцията беше включено мнение, че ние трябва да потърсим становището на Агенцията по основни права. Агенцията няма за задача да дава оценка на състоянието с човешките права в държавите членки. Ще създадем Опасен прецедент. Благодаря ви, госпожа Харкин. Една минута. Дали госпожа Харкин е тук в залата? едно лепто. Господин председател, аз съм ентусиаст, европеец, поддръжник на европейския договор и правозащитник. Но мисля, че тази резолюция е тежък удар за Европа, особено предвид предстоящия ирландски референдум. Литовския закон няма нищо общо с правата на човека. А ако има, той защищава правата на литовските деца. Аз мисля, че тази резолюция е идеологичен стан, а, скандал и тази а, резолюция всъщност подкопава правата на човека в Европа. Благодаря. Dank u, voorzitter. Да, благодаря нашите литовски приятели. Си представяха, може би, Европа по друг начин, особено след съветското иго, поискаха да станат е, член на нашия съюз, който им изглеждаше като Сдружение на свободни нации. Виждаме обаче че новото иго е заменено с старо. Литовския парламент гласува закон, в резултат на което ние заклеймяваме и заковаваме Литва на позорния стълб. И няма изглед това ни отношение и начин на действие да се измени в близко бъдеще. Комисария по човешките права със сигурност ще бъде ще бъде успешна фигура като разрешение на подобен вид конфликти. Благодаря. Благодаря, господин Ханан, за една минута. Господин председател, вижте как европейската регулация става все по-всеобхватна как всичко, което става в държавите членки, се обхваща от европейското законодателство. Ако ние в този парламент ще се занимаваме с законодателна дейност вместо държавите членки, то тогава какъв е смисъл да имаме държави членки? Аз много ясно заявих. Когато Обиденто кралство прие подобно законодателство, аз бях практически единствения консерватор срещу това законодателство. Аз бях единственият човек в моята партия, който държеше да се въведат гражданските партньорства между хомосексуални партньори и да се защитават правата на хомосексуалните лица. Обаче става дума за въпрос, който трябва да се решава от литовския народ, от демократично избраните институции чрез демократични механизми. Благодаря ви. Сега обяснение на вода по въпроса за кризата в млечния сектор. Господин Яр, една минута. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че оцеляването на млекопроизводителите е засегнато и е застрашено. Именно за това приветствах тази декларация, но съжалявах много, че зелената, групата на зелените не беше ангажирана в изготвянето на тази резолюция. Трябва да се каже ясно, че тази криза не може да бъде разрешавана само чрез предложението на Европейската комисия. Мисля, че трябва да насърчаваме продажбата, съхраняването на млякото, отглеждането на кравите, въвеждането на ясни етикети, използването на мляко на прах – в, в млекопроизводството. Именно, а, мисля, че комисията не реагира по тези въпроси и за това насърчавам комисията да вземе предвид а, включените предложения. Господин Никълсън. Да, благодаря. Господин Николсон го няма. Сега господин Влашък в такъв случай. И не до Влашък. Важени Сякаш и него го няма. Дами и панове, доволте ми висветлит мое гласование ке кризи в ответви млека. Уважаеми господин председател, дами и господа, искам да обясня гласуването си е, по кризата в сектор млекопроизводство. Аз се въздържах. Ние знаем, че ситуацията в този отрасъл е критична. Потребителските цени се увеличиха с 14%, а покупателната цена за млякото се намали с 30% и много млекопроизводители са изправени пред фалит. Например, в Чешката република най-големият млекопроизводител твърди, че 15 млекопроизводители вече са фалирали. Трябва обаче да гледаме на сектора дългосрочно и не трябва да се намесваме с краткосрочни инструменти това ще изкриви пазара и няма да гарантира сигурност. Трябва да осигурим еднакви условия за селските стопанства в всички сектори, не само в млекопроизводството. Господин Опермайер. Благодаря за това, че ми давате възможността да обясня а, вота си. Предложението на комисията е економически смислено, но намаляването на цените може да бъде е, проследено като причина до намаляването на търсенето на млечни продукти и ситуацията на малките производители. Малките производители не могат да се състезават с големите производители в Холандия и в Германия. Конкуренцията е изкривена и а, аз мисля, че това ще бъде а, пагубно за селските региони. Господин Бургейсе е следващия. La протеста през последните дни наблюдавахме протести в защита на сектора на млекопроизводството срещу падащите цени. Важно е сега да се спаси този отрасъл, а не да се мисли само за бъдещето. Мисля, че потребителите искат пресни продукти. Ние искаме да имаме истински продукти, а не подправени фалшифицирани продукти, които се внасят в Падания има такава голяма загриженост, както в цяла Европа. Мисля, че трябва да отчете, че хората искат да пият истинско прясно мляко, което идва от техния район. В Падания ние знаем, че трябва да защитаваме нашите млекопроизводители. Европейската комисия изключи маслото и сирената от обхвата на защитните мерки. Това е скандално. Мисля, че много а, много егоистично от ваша страна да пиете мляко без да дадете на председателя. Ние живеем в време, в което дори французите е, и швейцарците не могат да си е, сервират мляко, така че аз приветствам доклада на господин Кастро, защото става въпрос за нещо успешно, по което всички трябва да реагираме. Ние всички знаем, че млякото, млякото на прах и маслото, което в момента е на склад, всичко това се провежда, произвеждаш, е, което ще намали цените. Следователно искам да ви кажа, че регламента помага на големите производители, не на малките. Не бива да забравяте, че малките производители имат за цел да, следя, да следват големите производители и тяхната съдба е да увеличава техните печалби. Не се, запа, не се спазват правилата. Съгласен съм с всички, които се изказаха преди мен. Трябва да обърнем внимание на производството на място. Господин Хаман. Господин председател, както и всички преждеговоривши, аз съм наясно колко сериозна е кризата в земеделския ни сектор. Всеки, който представлява земеделските производители, знае това. Обаче кризата проистече от общата селскостопанска политика, която имаше катастрофални последици за моя избирателен район. И това въжи не само за производителите, но и за потребителите, а също така и за производителите в третия свят ние постепенно се отдалечаваме от системата за преки помощи и проистичащите от там вредни економически и екологични последици. В моята страна хората си спомнят твърде добре как работеше системата за млечни квоти. И ние имахме много фермери, които използваха млякото като стор или просто изливаха млякото в канализацията. Ние те първо започваме да се отдалечаваме от тази вредна ситуация, а сега парламентът гласува да се върне тази система. Смятам, че Европейския съюз трябва да се намесва по-малко в делата на държавите членки и да децентрализира своята дейност. Благодаря ви. Господин Камал, заповядайте. Миналата седмица видяхме различни опасни събития. Сега видяхме, че насъпват някои промени. Но всъщност това, което виждаме, отговаря на една от песните на Битълс назад в СССР. Имаме една система, в която цената и квотите се решават от бюрократите. Те не се определят от потребителите или от доставчиците и потребителите страдат от по-високи данъци и от по-високи цени. Те трябва да поддържат една система, която осигурява високи за тях цени. Виждаме една социал-демократизация на ЕНП, казват някои. Аз смятам, че нещата са дори още по-зле. Европейския съюз се превръща в Съветски съюз. Дали наистина искаме да се върнем в СССР? Родът, Господин Роди. Tak. Fra dansk liberal side, der øh, har vi stor sympati med de landmænd. Да, благодаря. Ние сме съгласни. Съгласни сме се с, с исканията на земеделските стопани. Наистина трябва да им се помогне. Въпреки това обаче съществува един друг проблем. Тези краткосречни помощи никога не са били доброто разрешение. Това не са мерки с постоянен характер и ние го знаем. Знаем го ние тук в Европарламента, дори и в съответните си държави. Пак го знаем. Така че искам да се обърна с молба към комисията за конкретно действие. Сякаш се отдалечаваме от започнатия процес на реформа. Аз мисля, че правата на земеделците следва да бъдат защитени и директива, т.е. резолюцията трябва да бъде отхвърлена, защото върви в неправилната посока. Благодаря. Сега минаваме към предложението за резолюция по въпроса на енергийната сигурност. Има двама поискали думата оратори. Господин Валчитис, една минута. Who А, не. I'm here. The president, the colleagues, тук съм. Господин председател, уважаеми колеги, аз гласувах за, защото проблемът с енергетиката, енергийната сигурност има огромно значение за държавите членки на Европейския съюз. Кризата между Русия и Украина много ясно показва съществуващите проблеми в сектора на природния газ и особено пълната зависимост на някои държави членки от един единствен доставчик на газ. Балтийските страни, които са изолирани от останалата част на Европейския съюз, изцяло зависят на доставки на газ от източна Европа. Необходима ни е политика, която е базирана върху солидарност, диверсифициране и също така защита на общите интереси. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и на шведското председателство за Балтийската стратегия, която ще позволи по-ефективно да се използват структурните фондове за постигане на общите цели. Обеден съм, че стратегията, ако е правилно изпълнена, ще осигури успех на региона. Бих искал да призова Европейската комисия да възприеме водеща роля в стратегията за Балтийско море. За да има обща стратегия, а на, да не преобладават интересите на една или друга държава членка. Благодаря ви. Господин Соник, една минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция, защото Енергийната политика е една голяма проверка за това дали има солидарност между държавите членки. Държавите членки трябва да си сътрудничат. Енергийната политика трябва да съчетава с нашата външна политика и комисията трябва да разглежда различните нива на енергийна сигурност в различните държави членки. Когато се борим срещу глобалното затопляне, това може да доведе до изключително тежката ситуация с енергетиката, основана върху изкопаеми горива, което ще има много неблагоприятни последици за гражданите. Комисията трябва ясно да заяви, че ще води борба срещу егоизма на някои държави членки, които смятат, че е абсолютно нормално да разчитат само на един единствен доставчик на газ т.е. на Русия. Имаме нужда от дела и политическа воля, ясно заявени от Европейската комисия и съответния комисар. Благодаря ви. Е, Благодаря. Господин Матула. Тула, че в този а, процес би трябвало да а, поискате обяснение на вода предварително. Този път ще проявя снисходителност и ще ви дам думата, но и знаете за по-нататък, че процедурата е различна. Да, благодаря. Аз гласувах за това тази резолюция. Исках да обясня защо. Евросъюза зависи от вноса на енергийни доставки. Знаем, че потреблението нараства, а природните залежи са ограничени. С други думи, сигурността на енергията зависи от сигурността на доставките и от ефективността на взаимосвързаността между държавите членки. Съществуващите в момента проекти за газопровод между България и Румъния могат да бъдат взети като добър пример в тази насока. Бих искал да направя сравнение с електрическата енергия. Днес ползваме електрическа енергия, без да знаем откъде точно идва. И тя идва до нас по разпределителна мрежа, която е подобна на транспортната мрежа или на газоразпределителната мрежа. С друга думи, принципът е един и същи. Затова подкрепям Набуко. Подкрепям Набуко като проект, но подкрепям и разнообразието на възобновими альтернативни източници. Благодаря ви. Да, благодаря ви и аз. Закривам заседанието. Започваме работа отново в 3 часа с дебат за Тайван.